социалисти и демократи, ЕКРЕ, Ауди, Зелени, е СПД и ЕНС искания за промяна в номинациите на комисии и делегациите. Тези номинации ще бъдат включени в протокол от сегашното заседание, ако не бъдат внесени наблюдения до приемането на протокола. Тези номинации и промени ще се считат за прияти. Искам да ви информирам, че е, след прекъсването на сесията от септември в съответствие